Председателят обявявам прекъснатата на 14 април 2016 година пленарна сесия на Европейския парламент за подновена. Уважаеми колеги, Повечето от нас сигурно точно си спомнят какво са правили на 26 април 1986 година. Този ден се вряза в памета на всички ни. Преди 30 години, на 26